Uh, Уважаеми колеги, нека да започваме работата си. Госпожа Валян не е тук, така че ще трябва да я заместя. Имаме двама гости. Нека да приветствам господин Алберто Поточник и госпожа Клара Полети. Господин Поточник е директор на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори АЦЕР и колегата му е, е, е директор на борда на управителния съвет. Регулира електричеството и се изготвя доклад за наблюдението на продажбите на газ и електричество на Едро и въпросите за потребителите. Нека да припомня на депутатите, че съгласно новия регламент за АЦЕР, директорът трябва да представи преди 3 проекто програмния документ на агенцията, който включва годишно и многогодишно планиране. Давам думата на господин Поточник и госпожа Полети за тяхната презентация. Те разполагат с 10 минути. Благодаря много, уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията. Винаги е удоволствие да присъствам тук с днес. Много ви благодаря за поканата. Ще ви представя резултатите от нашето наблюдение относно пазара на електроенергия и природен газ, но а, искам да ви кажа, че всъщност за мен ще бъдат много по-интересни вашите въпроси, така че ще оставя повече време за въпросите ви. А сега съвсем накратко ще ви представя нашата работна програма. В момента аз разбира се ще ви представя проекта за такава работна програма, тъй като тя трябва да бъде адаптирана след като бъде прият европейския бюджет и всяка година ние предлагаме програма която естествено съответства на нашите е, ресурси и искам да благодаря за цялата ваша подкрепа, специално на вашата комисия, за това, че апелирате за допълнителни ресурси и за откриване на повече работни места при нас. Понякога получаваме тези допълнителни ресурси, понякога не. Ние не знаем каква ще бъде ситуацията. Сега ще видим, когато бюджетът бъде го. Ще се а, опитам експедитивно да представя а, а, нашата работна програма. Тя е разделена на 6 тематични раздела. Първо, това е, разбира се, ние спазват дейност е свързана с регламента Ремит за по-добро регулиране – Втората, вторият раздел е свързан с наблюдение на пазара и етичен кодекс. Идеята е да анализираме а, всяка проява на неадекватно поведение на пазара и съответно националните органи а, са отговорни за наблюдението, за разследването и за налагането на санкции. На следващо място наблюдение на пазара на електричество и газ. На следващото четвърто място, това са четвърто и пето място, това са вътрешния пазар на електричество, по-отделно разгледане и вътрешния пазар за природен газ и за двата раздела прилагаме целият трети пакет и съответно новия мрежови кодекс за наблюдение и изпълнение. И не на последно място, работен раздел инфраструктура и гарантирана на продоволствието, като ние, разбира, разбира се, работим по изготвянето на тесен годишен работен план. Определяме дейностите от общ интерес, както и трансгранични дейности а, проекти. На този слайд вие тук виждате новите правомощия, а, които са отредени на агенцията а, от новия пакет. И те ще а, влязат в сила през 2020 година тъй като това проистича от новия пакет за чиста енергия, който вие, разбира се, добре познавате, тъй като сте го гласували. Това са решения, на които ние ще предоставяме повече внимание. За целта обаче ще се нуждаем от допълнителни експертни ресурси, от експерти – вие сте един от съзаконодателите по този пакет за чиста енергия и съответно сте приели тези нови задачи за агенцията. Всички детайли, всички, цялата методология, разбира се, крие доста подводни камъни и а, именно поради тази причина още веднъж подчертавам, че а, с оглед на тези нови задачи ние се нуждаем от допълнителни ресурси. Сега, Какви са резултатите от годишния 8-я годишен доклад за наблюдение на пазарите на електричество и природен газ? Както вие споменахте, господин председател, този доклад съдържа 8 големи раздела. За няколкото останали минути аз няма да мога да представя всички тези глави. Разбира се. А съвсем а, накратко. А, ще се насоча на някои основни елемента. Това е доклад, който е съвместно публикуван от националните регулаторни органи, както и Международния съвет на европейските регулатори за електричество. Какво правим ние като граждани, когато се приберем от дома? А, ние не би ползваме съответно електричество, но не би трябвало да се притесняваме от цените, които плащаме. Делът на енергията а, взема доста сериозен процент а, от цялата сметка. Той се увеличил от 41% е, е, намалял от 41% на 35% което означава, че доставчиците се конкурират по положителен начин. През 2018 година виждате, че всъщност тенденцията е доста добра за конкуренцията между доставчиците. Жълтата крива на диаграмата показва цените на едро, а зелената крива цените на дребно. И тези две криви вижда, че в миналото не се съпоставяха толкова много. И крайният потребител всъщност не се е възползвал от намалението, падането на цените на едро. Сега обаче явно нещата се променят и ние ще наблюдаваме, разбира се, дали тази тенденция ще се запази и за напред. Така че аз ще е, съсредоточа вниманието си най-вече и върху цените на дребно. А сега ще представя ситуацията на пазара на природен газ. Няколко измервателни показатели ще ви представя. Пазарът е доста разнообразен и използваме различни категории нивото на ликвидност, както и системата на функциониране. Колкото по-тъмен е цвета виждате, толкова по-добре пазара функционира в тези страни. Италия, Испания, Австрия е средна ситуацията. Виждаме и други центрове, които имат трудности да се организират, така да се кажем. Само това са пазарите, които наистина имат много добра ликвидност, а именно това са двата пазара в Великобритания и в Нидерландия. И това го виждате много добре от схемата с най-тъмно синьото. Разбира се, за съжаление, тази ситуация е, не се наблюдава в цяла Европа. Какви са ресурсните а, разходи. Тенденцията от 2013 до, до момента показва, че пазарите по-скоро се а, уеднаквяват. Жълтият цвят а, посочва, а, че началната цена е по-малко от 1 евро на мегаватт часа The bright, the light blue is between 1 and 3 euros, and then the darker blue is beyond 3 euros. Светло-синьото показва, че тази цена на източника между евро и 3 евро – и а, виждате, че а, синьото е в Централна Европа, а не от там, където идва а, природния газ, т.е. което означава, че цената от източника се определя най-вече от а, конкуренцията на пазара, а не от източника на самия природен газ което означава, че европейската стратегия, която насърчава конкуренцията, наистина е рентабилна и тя работи. Какви са ползите от целият този процес за самите потребители? Ползите са очевидни милиарди евро от 2013 до а, насам. Where... Uh, Ние залагаме на дългосрочни договори, които също предлага доста голяма гъвкавост за конкуренция между цените. Сега да погледнем на пазара на електричество. Първо картата. Къде се намира групирането? Къде наблюдаваме групиране на пазара? Както виждате, имаме е, на по-голяма е, зона от Гибралтар до Баренцово е, море, където обхващаме 21 юрисдикции и другата зона, това е Централна Европа, Чешка република, Словакия, Унгария, Румъния и други, още няколко страни ще се присъединят най-скоро време. Чрез това групиране ние повишихме ефективността на трансграничните меж... Е, конектори или е, свързващи елементи, което означава, че ако по-често се употребява инфраструктурата, толкова по-голяма е ефективността. Тоест, е, виждаме, че за целия период тази ефективност се увеличила с 26%. Там, където не наблюдаваме функциониращо групиране на пазара, то тогава производството на електроенергия става по-скъпо. Все още, въпреки постигнатия напредък, ни предстои още работа. Още няколко слайда ми остават. Както знаете, пакета за чистата енергия предвижда поне 70% от капацитета да бъде действително реализиран. Трансграничният е, капацитет не се използва от пазара, тъй като подлежи на ограничения а, е, от вътрешен характер. Къде се намираме в момента? Разбира се, ние сме далеч от 70%, както виждате на лявата диаграма. Зелената права линия показва целта от 70%. На дясната диаграма виждаме, че в повечето юрисдикции, там където има надаване, съответно грани, тези 70% могат по-лесно да бъдат постигнати. Не на последно място бих искал да се спра на гарантиране на продоволствието, както и въвеждането на механизма за изграждане на капацитет. Неговата цел е именно да гарантира продоволствието в доста страни този механизъм вече е прият и той може да работи, въпреки че няма такива опасения от, или заплахи за продоволствието. Това са страните в червено. Както казах, тези страни в тези страни няма някакви конкретни индикации за риск а, спрямо продоволствието. Въпреки това, а, в тези страни е прият а, механизма за изграждане на капацитет, което разбира се поражда и някои разходи за потребителите. Какви са ползите от всички тези нови процеси? В зелено сме отбелязали нашите прогнози от ползите – от групирането на пазара. Разбира се, това са ползи за крайния потребител над милиард годишно. Виждаме, че а, а, още повече неща могат да бъдат направени в вътрешния пазар, както и а, между отделните а, части, фрагменти на пазара. И разбира се, това са много други въпроси, които, на които бих могъл да се спра, но може би ако имате въпроси, тогава ще е по-удачно. Искам да ви благодаря лично за цялата подкрепа, която вие сте ни оказвали. още и преди създаването на самата агенция. Благодаря за вашето внимание и а, аз и моята колега Клара Полети ще отговорим с удоволствие на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Нека да започнем първо с въпроси на координаторите а, от НП. За тази презентация. Благодаря ви за отделеното време както и за а, вашата роля като председател на агенцията. Първият ми въпрос е свързал с функционирането на вътрешния пазар на природен газ. Някои от интерконекторите все още се бавят. Не виждаме напредък вие казахте, че извършвате наблюдение и изготвяте доклад за интерконекторите. Кои са основните причини за това забавене? Имам предвид случая интерконекторите между Франция, Португалия и Испания. Това са проекти, които се проточват. каква е ситуацията според вас? Вторият ми въпрос е свързан с транспорта на природен газ? Какви интерконектори могат да се използват за по-чист пренос? Сега имам въпрос по, за пазара на електричество, електроенергия. Вие описахте две ситуации в Европа – западната, централната и южната част, които са напълно свързани, а така наречените нови държави членки, които не са нови, разбира се, но а, а, там все още наблю, наблюдавате проблеми. Какво е според вас бъдещето развитие? Какво трябва да се направи, за да имаме пълно свързване на пазара на електроенергия в Европа? И последният ми въпрос е свързан с механизма за гарантиране на изграждане на капацитет. Вие казахте, че има някои държави членки, които вече са вградили такъв механизъм, въпреки че не е необходимо за тях, тъй като те нямат проблеми с продоволствието на електроенергия. И това е едно от причините за това, че потребителите плащат повече. Е, много са повече е, причините, разбира се, не само това, но ние не бива да, загр... да забравяме потребителите. Те плащат за всичко. Естествено, че потребителите трябва да заплащат една справедлива цена е, за чиста енергия, смягчаване на климатичните изменения и така нататък. Но Знаете, че е, понякога може би ние е, предлагаме твърде, налагаме твърде много такси, твърде много данъци на потребителите и не бива да прекаляваме. Така че е, бих желала да коментирате и тази ситуация. Благодаря ви. Искам да ви припомня, че всеки координатор разполага с три минути за изказване и въпроси, а останалите членове по 2 минути. На социалисти и демократи, госпожа Годула. Благодаря за презентацията. Искам да се спра а, на тази част от вашия доклад, която разглежда цените на дребно. Вие посочвате, че за 2018 година а, цените на електричеството средно са се повишили за всяко едно европейско домакинство с 28,4 номинални точки. Освен това, вие посочвате и основните причини за това, именно пакета за чиста енергия. Сега, в тази връзка новото зелено споразумение, което ние подкрепяме, разбира се, но как според вас то ще се отрази върху домакинствата, които се разполагат с средни или ниски разходи, как това ще се отрази на тяхната економическа реалност? И е, предлагате ли някакви решения за справянето с това предизвикателство? И дали инструментите от пакета за чиста енергия за 2019 година ще бъдат достатъчни за смекчаване на тези последствия? Ще изготвите ли национални препоръки, насоки за националните регулатори, които да бъдат от полза при тяхното ценообразуване? Имам и въпрос към новия номиниран директор. Как вие възнамерявате да работите за изпълнението на новото зелено споразумение? Благодаря ви. За група Обнови Европа, господин Петърсън. Uh, Mr. Potocnik, and, and, thank you for all your hard and dedicated work in order to Искам да ви благодаря, разбира се, най-сърдечно за цялата ваша работа по време на мандата ви. Това е изключително важна дейност, ваш много важен пост. Така че, наистина, поздравления за всичко, което сте свършили до момента. Все пак, с оглед на вашето изложение, виждаме, че не е толкова мрачна картината. И виждаме, че пазара, интегрирането на пазара напредва. И в този ход на ред на мисли искам да ви задам три въпроса. Първо, пазарите, които също не са интегрирани. Ако всички обединим усилия, още повече, ако интегрираме всички пазари в Европа, колко ще бъдат плюсовете и положителното, колко голямо ще бъде положителното въздействие. Мисля, че това може по-ясно да бъде показано. Втори въпрос. Какви ще бъдат последствията от сегашния бюджет? Как, дали агенцията наистина а, ще може да изпълни своите обичайни задачи с бюджета, който е, се предвижда към момента за вас? Какви са ограниченията и проблемите, пред които вие ще се изправите, ако предложения бюджет се запази и бъде прият? И не на последно място, вие знаете, че а, обсъждаме PCI. Тази, тези дискусии вървят на ниво комисия, на ниво парламент, съвет, под една или друга форма. Uh, как, как вие гледате именно на тези PCIs, на тези проекти от общ интерес, изхождайки от а, вашия опит, а, вашите познания именно с тези проекти. Благодаря още веднъж, господин Поточник. Благодаря много от името на групата на населените. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Поточник, задачата ви е сложна и вече няколко години вършите добре. С всеки нов цикъл идват нови предизвикателства. Европейската зелена сделка е и е, възможност и предизвикателство. Но преди това трябва да говорим за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Искам да говорим за въздействието на това. Агенцията има за задача да гарантира прозрачност на пазара, да предотвратява и следи е, измамите и да е, следи за прилагането на регламента Римит. През последните е, няколко години липсата на ресурси пречи на агенцията да си изпълнява задачите изцяло. Подкрепяме ви по отношение на бюджета за назначаване на служителите, които са ви необходими, британските накоплаци участват в финансирането на агенцията, но след Брексит, ако не е ясно дали Великобритания ще остане под регламента Ремит за продажбата на едро на енергийния пазар и дали ще остане под въздействието на агенцията. Какви стъпки са необходими на този етап, за да може агенцията да може да събира такси от участници на пазара във връзка с изпълнението на задачи, свързани с интеграцията на пазара на ендро в областта на енергетиката и гарантиране на прозрачност – какво е въздействието на Брекзит върху прозрачността на пазара в Европейския съюз. Един допълнителен елемент. Базите данни, които са в Великобритания, ще продължат ли да са ви на разположение или ще ви бъде отрязан достъпа до тях? Как ще се отрази Брекзит на начина по който работи организацията ви? Това беше въпроса ми накратко. Благодаря. Координаторът на идентичност и демокрация. Искате ли думата? Не. След това моята политическа група, всъщност аз съм координатор, може би тогава аз трябва да задам два въпроса. Изненадах се, че подходихте критично за пазарите на капацитет. Но всъщност тяхната задача е да променят енергийния микс. Смятате ли, че е необходимо това да се направи? На второ място, що се отнася до газа, знаете, че се безпокоим за сигурността на доставките за газа. При сигурността на доставките един важен елемент е свързан с вътрешния пазар и зависимостите на вътрешния пазар и изкривяването на вътрешния пазар поради голяма зависимост от един доставчик. Става дума особено за Източна Европа, Германия и прочие. Как а, реагира вашата агенция на тази ситуация? Това бяха въпросите ми. Председателят изключва микрофона си. Uh, Двама колеги искаха да се изкажат. Господин Блос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Поточник, за това, че ни дадохте информация за работата си. Тук съм седнала. Ползването на интерконектори. Много повече се използват те за електричество, но доколкото разбрах, от техниците, с които разговаря в Германия, по-рано са били използвани тези механизми е, в по-голяма степен за стабилизиране на електропреносната мрежа. Ако не го използват е, на този етап, е, ще им се наложи да прилагат повече мерки за преразпределение, което ще струва на потребителите повече защото а, а, това ще се отрази на цените, които се определят в зависимост от а, енергията на разположение. Как виждате вие това развитие? Госпожа Паулс и сега господин Плос. Може би въпроса, който е, съм подготвил по-добре да го задам на следващия кръг. Преминаваме към отговорите. Заповядайте. Благодаря много. и изключително интересни въпроси. Ще се опитам да им отговоря по реда на задаването. Госпожо Карвалия, започнахте от вътрешния пазар на газа. Попитахте защо проектите не напредват. Казвах, казахте, че наблюдаваме напредъка и че всяка година установяваме, че поне половината от проектите – са или забавени, или графикът е променен. Е, най-често основният елемент, поради който се стига до забавяне, е издаването на разрешителни. При регламента максималният срок за издаване на разрешително е 3 години и половина, но не сме сигурни, че той се спазва навсякъде. Другият въпрос е свързан с е, полезността на проектите. В Юго-Западна Европа има пример за такъв проект, е, при който е, реално се оказва, че проекта не увеличава общия капацитет, общия твърд капацитет във Франция. И това означава, че се прави оценка, че проектът не допринася. Някои от методологиите е, доста затрудняват е, разчетите за пол, постигнатите ползи. В много случаи разходите за проекта не се публикуват публично и е много трудно да се направи анализ за разходите и ползите. Това, което на този етап изглежда блокира проектите, обаче е именно издаването на разрешение. Второ, използването на, нова, на съществуващата газопреносна мрежа за газове, които не съдържат въглерод. А, например, водород. Предстои да се направят съответните проучвания трябва да се види какво е необходимо, за да се постигне преход към декарбонизирани газове без въглерод. На този етап в комисията се планира нещо именно в тази насока – и евентуално ще засяга газопреносната мрежа. Електричеството. Казахте, има разделение между изтока и запада. Ами, на практика, на пазара на електроенергията няма а, такова голямо разделение. Има две области, които се смятат, че са слети четирите страни отсветени в сиво тук на картата изчакват в кафяво. На тази карта. В тези страни няма проблем с сливането в момента, в който куплинките са инсталирани. Има въздействие на пазара на Холандия и на Англия върху цяла Европа в Източна Европа все още източниците са по-малко. За механизма за капацитет. Нашите безпокойства са, че ако е, разходите са високи, е ясно, че трябва да се премине през няколко стъпки преди да се премине към разходите. Първо, трябва да има проблем, който не, да не може да бъде решен с пазарни средства и именно такава оценка правим. Ако разгледаме хоризонтите до 2025 година, този тип съображения могат да се използват като обосновка, защото ако проектите не са добре обосновани, това може да доведе до излишни допълнителни разходи и за потребителите. За цените на дребно на електричеството. Факта, че а, те са, са се увеличили с 28% и какво можем да очакваме от възобновяемите източници на енергия и от безвъглеродните горива новите възобновяеми източници на енергия може да се окаже, че не водят до толкова много допълнителни разходи. Това е факт. Възобновяемите източници на енергия от миналото бяха малко по-скъпи, но вече имаме различни нови варианти за доставяне на енергия от възобновяеми източници с нулево увеличение на разхода нещо, което е отлична новина. Това е просто в резултат на напредък на технологиите. И така, дори да доведе, да доведат а, някои от възобновяемите източници до малко увеличение на цените, да съвсем няма да е толкова е, голямо, колкото сме очаквали, че може да бъде. От тук нататък държавите членки сами трябва да решат как могат да действат в тази област. Господин Петърсън зададе въпроса за цената на неинтегрирането. Вижте на тази графика. В червено е отбелязана именно цената на неинтегрирането. Това са ползите, които бихме могли да доставим на потребителите, ако завършим процеса на интеграция. Става дума за близо 1 милиард евро годишно. И това може да стане само с правилно протичане на електричеството има много граници, през които електричеството протича през 25-30% от времето в грешната посока. Това означава, че парите направо се хвърлят на вятъра. И така очертани са ползите, които могат да се извлекат, ако достигнем действителна интеграция. Процесът е доста успешен. Дизайна на пазара ни на електричеството е най-амбициозният в света. И що се отнася до географско покритие, и що се отнася до степента на интеграция на пазарите. Е, онези от нас, които се занимават с тази тема, често чуват за PJM – в Съединените щати. Но BJM е в общи линии е, Германия плюс Полша. Вярно, че PGM работи добре, обаче нашият пазар е по-голям. И точно тези ползи бихме могли да предоставим на потребителите. Бюджетният въпрос. Знам, че работите с нас по тази тема и съм благодарен на парламента, че заяви своята подкрепа още от самото, самото начало – има два проблема. Единия с средствата, другия с служителите. В случая на регламента Рим, Ремит за пазара на едро на енергия, все още имаме затруднения при следенето на бързото развитие на пазара. Доколкото разбирам, по-настоящем имаме способности за следене на близо 20% от пазара. Не, казваме открито кои точно 20% и от време на време пренасочваме вниманието си към други 20%, но това е. Това е. А, такива са ни ресурсите, че не можем да покрием повече от 20%. Има някои случаи, когато се внасят от национални органи за правоприлагане, които искат да се наложи глава. 5 милиона минута година, друга голяма глава през септември тази година за много милиони. Този тип поведение не бихме искали да се вижда на пазара. И ако действително се залавят този тип порочни практики и се санкционират, това ще бъде отлична спирачка за допълнителното извършване на такива действия. Що се отнася до новите задачи, които са възложени на агенцията, не мисля, че агенцията ще може да се свърши работата с настоящите ресурси. Опитваме се да направим всичко възможно, но по настоящем има голямо несъвпадение между амбициозните задачи, възложени на агенцията и ресурсите, с които разполагаме. Както знаете, поискали сме 40 допълнителни а, поста за служители. Парламентът ни подкрепи. Ще видим какво ще стане в тристранни диалоги какво ще е положението с подкрепата от страна на комисията. И накрая, PCI с проектите от общ интерект и е, целите от Париж. Ясно е, че преходът трябва да се управлява. Има инфраструктура за газопредност, която може да се използва. Някои от проектите от общ интерес се използват за интегрирането на възобновяеми източници на енергия. Това е част от общите ни действия с постигане на амбициозните цели, които Европа си е задала във връзка с споразумението от Париж. Това е част от по-широката реакция на ситуацията. Господин Кавса, Брексит. Ами, какво ще се случи, е, зависи от е, това как ще напусне Великобритания. Ако има така наречения твърд Брексит, без споразумение, това означава, че Великобритания излиза от контакт с нас в датата на оттегляне. Тоест, ние не ги виждаме, те не ни виждат. Това ще бъде изключително неприятна ситуация. В Великобритания има голям обем търгуване и е важно Великобритания да остане част от мрежата, за да се гарантира прозрачността на пазара на Едро. Но е ясно, че няма как агенцията да диктува на при какви правила Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Споменахте зависимостта от газа. Смятам, че положението значително се подобри, особено когато се възве, въведоха възможностите за протичане на газ в обратна посока от украинската криза през 2009 година. И сега вече Европа може спокойно да оцелее без руски газ, ако се налага. Нашия модел за газа прилага показатели, вземайки предвид различните източници за доставки на газ. И в някои области все още по наследство има един доставчик на газа. Надявам се, че следващите законодателни действия, предложени от комисията и от а, законодателите, ще обърне внимание на възможностите за регламентиране на тази част на пазара. През 2015 година предложихме мерки, които могат да се използват за проследяване и а, не видяхме да се случва кой знае колко. Видяхме сливания на региони, които подобриха функционирането на пазара на газа, но може да има нужда от повече. каква, каква част от капацитета се използва за търговия в международен план и как се разпределя тя? Ами тук показах слайд, който засяга темата. Този е за, ефикасно, за ефективното ползване на, на, на личностите и този за действителното използване на, на, на личностите. Търгуването води до своите плюсове, както и надежната боравена с системата – Въпросът е да се намери доброто равновесие между търгуването и използването за други цели. Решението за цел от е, минимум 70% беше на Европейския парламент и съвета. Това е предполагаемия оптимален баланс. Остава да видим как и кога ще се постигне той. На този етап едно нещо е сигурно и сме го казвали нееднократно. Капацитета, който се предоставя за търгуване е много по-нисък от този, който би могъл да се предостави. Благодаря много. Yes, very briefly, uh, the has... Съвсем накратко. Господин директорът отговори вече на всички въпроси. Аз обаче ще се спре на един въпрос, а именно за прилагането на новата зелена стелка. Ролята на АКЕР ще е водеща. Както знаете, това е Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия. И сътрудничеството в бъдеще ще става все по-важно, защото ние наистина ще трябва да променим и то бързо да променим функционирането на енергийните си системи. Тази промяна трябва да стане на национално равнище, т.е. нашите решения трябва да са гъвкави и то достатъчно гъвкави, за да се справят с националните нужди и да хармонизират функционирането на целия пазар. Така че трябва да координираме европейското гледище, европейската концепция и да действаме по-ефективно. Тоест, трябва да видим а, каква е краткосрочната перспектива на съществуващите пазари и каква е дългосрочната перспектива. Когато гледаме дългосрочно, виждам, че инфраструктурата трябва да се развие, трябва да има по-добро по-добра координация на доставките на газ и на нови видове газ, не само природен газ. Освен това, пазара трябва да бъде по-добър, по-задълбочен и по-добра по интеграция трябва да има на останалите пазарни вектори. Благодаря. Благодаря за презентацията и за отговорите. Искам да благодаря и на господин Поточник за чудесната работа, която бе свършена през тези години. So you have the next point and mm. yes. Okay, then we go to the next point. Преминаваме към следващата точка, а това е изказването на кандидата за директор на АКЕР Кристиан Зинглерсен. Ще има размяна на мнение с нашите членове. Очакваме господин Зинглерсен да дойде. Uh, so Mr. Christian Zingelsen is ace director. Господин Зинглесен е назначен за директор. Добре дошли в комисията ИТРЕ. Искам да ви напомня, че административният борт на АКЕР е номинирал господин Зинглесен като директор <clears throat> за директор на агенцията. Той ще поеме функцията си от януари 2020 година в унисон с член 23 на регламента за АГЕР от 2019 година. Господин Синглерсен ще направи кратко изказване пред нашата комисия, след което ще имаме възможност да му зададем въпроси и да чуем отговорите. Господин Зинглесен, имате думата. Имате на разположение 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, мога да кажа, че от доста време се готвих и с интерес очаквах тази наша среща. Зная, че ангажиментът от тази комисия към енергийния сектор и към Акер са много големи, е много голям. Преди 15 на години аз Работех в Брюксел, в постоянното представителство на Дания, работех е, от същите тези въпроси и много често прекарвах тук време в комисията ИТРЕ на задните редици. Ще говоря около 10 минути и ще говоря най-вече за своята визия за Акер. На второ място ще говоря за някои от задачите, които предстоят пред Акер в следващите години. На трето място как тези задачи са свързани с някои от промените в енергийните пазари в Европа и ще споделя някои наблюдения за организационни промени в АКЕР които могат да се направят. Най-напред, що се отнася до това, което вече чухме, е, мога да кажа, че ролята на АКЕР е много важна. Ключова, ключова е ролята на акер за европейската интеграция. Може да обобща с едно изречение ролята на акера, именно да се създаде е, взаимно доверие и взаимно разчитане едни на други. Така че това е основната роля на Акер. Е, мисля, че предишната сесия доказа и показа ролята на Акер в това отношение и за в бъдеще. Е, това е важно и за декарбонизацията на Европейския съюз и така увеличената амбиция в тази област е, трябва да ни накара да търсим ефективни решения, економични решения и най-економичните е, решения са свързани именно с интегрираните системи на пазара на енергия. А това може да стане само ако имаме вяра, че това ще проработи. И естествено взаимното доверие. Това е също важно за идващото десетилетие. Ролята на Акер в постигането на тази цел е огромна. Какви са задачите пред Акер през следващите няколко години? Тоест да създадем доверие и да увеличим взаимното си доверие. Алберто говори за това, трябва да се приложи кодекса, мрежовия кодекс, да се увеличат и подобрят интерконекторите, да се подобри планирането на системните оператори и също така да се види регионалния обхват – на енергийната адекватност. Това също бе засегнато в предишната сесия. Европа доста се е развила по отношение на енергийните и газовите пазари. И тази тенденция ще продължи. Това ще наложи някой от регулативните промени в бъдеще. Може да има и някои въпроси, свързани с отмяна на ангажименти. Декарбонизацията ще наложи въвеждането на е, други инициативи, като необвързване или разгрупиране на пазара. Ще има различни видове проекти, които ще бъдат инициирани. Ще има проекти от общ интерес, които ще се отделят от водещата роля на газа. И освен това, аз очаквам проекти от общ интерес да се съсредоточат върху разпределянето на усилията. И накрая прозрачността на пазара и контрола на пазара. Това също вече бе засегнато. Много е важно да се поддържа доверието в интегрираните пазара, те да са прозрачни. Защото някои актьори ще се опитат да задържат водещите си позиции на пазара, но това ще стане, ще става все по-трудно. Разкриването и на пазарната доминантност ще стане по-трудно. Три милиона транзакции на ден са регистрирани от Акерн и този обем ще ще нараства, което ще означава, че ще ни трябват и повече ресурси за тази цел. В същото време, Акер ще трябва да се справя с новите предизвикателства. Всички сектори на економиката са изправени пред цифровизацията. Акер също ще бъде поставен в този контекст. Всички системи ще са по-интегрирани. Декарбонизацията ще е голямо предизвикателство и възможност също така за енергетиката. Енергийните системи ще станат все, по, по-децентрализирани. Така че всички тези промени, които ще увеличат ролята на АКЕР – на фона на всички тези промени, Акер трябва да преосмисли своята роля и мисля, че тук може да се концентрирам върху два баланса, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще. Най-напред да се балансира ролята на конен... да се е, балансира ролята на континенталния пазар с увеличената значимост на регионалните пазари. Как да стане това? Това никой за момента не знае, не може да погледнем в кристалното кълбо, не може да гадаем бъдещето, но важното е поне да признаем тези предизвикателства и да се опитваме да ги преодолеем. На следващо място важно е това, което каза госпожа Полети. Важно е да се направи баланс между ролята на пазарите, на ефективните пазари и ролята на планирането и координирането на пазара в областта на инфраструктурата в контекста на бързата декарбонизация. Трябва да има баланс тук. Аз също и тук не мога да кажа как ще изглежда баланса след 10-15 години, но във всички случаи това ще е проблем, в, с който ще трябва да се справим в Акер. И така, това са много важни задачи, които проистичат от предстоящи значими промени, на целия този фон искам да споделя някои наблюдения за евентуални организационни промени. Най-напред трябва да осигурим подход на сътрудничество и с националните регулативни органи, и с другите заинтересовани страни. На второ място, отвореност към промените. Е, е, трябва да сме открити към бъдещето, защото системите ни се променят много бързо. Трябва да приемаме и да осъзнаваме предизвикателствата. На следващо място ангажимента на заинтересованите страни. Понякога нещата са прекалено технически, понякога има и политически влияния и понякога осъществяването на баланс между двете е много трудно. И накрая ще приключа с това, което беше доминантен въпрос преди малко, а именно въпроса за ресурсите. Начина по който се променят енергийните системи в Европа е много важен вероятно ще трябва да се търсят възможно най-економичните решения, най-ефективните решения по отношение на ресурсите. Трябва да се намерят ресурси и ресурсите е, за Акер са голям проблем. Те трябва да се вземат, този въпрос трябва да се вземе на сериозно и не мога да кажа достатъчно много колко съм благодарен за факта, че комисията ИТЕР подкрепя АКЕР и Искам да благодаря на господин Поточник в последните секунди, които ми остават. Благодаря му за неговата работа и за неговото добро сътрудничество с парламента. А за мен ще бъде чест да надградя на това, което той е направил над неговото наследство, така да се каже. Благодаря ви. С интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря. Преди да започнем с дискусията, искам да приветствам група от представители на агенцията в Португалия, на регулатора в Португалия. Здравейте, тези колеги са поканени от госпожа Кавайо. Добре дошли в парламента, в комисията ИТРЕ. И така, започваме с госпожа Кавайо от НП. Благодаря. Господин Зинглерсен. Е, желая ви всичко хубаво за бъдещия мандат, успех. Вие описахте предизвикателствата. Те са много и различни. Създаване на доверие, осигуряване сигурността на доставките, цифровизацията. Това обвързва всичко до което се свежда най-голямата промяна и предизвикателства, а именно декарбонизацията. Но, както казахте, няма технически решения за постигане на тези цели. Трябва да се комбинира континенталното с местното измерение, за да се намерят правилните решения. Това е наистина много важно, защото зелената сделка ще овласти потребителите и ще даде възможност на потребителите да произвеждат своята собствена енергия и да създават енергийни общности. Това ще е много важно решение за някои области, не само за урбанизираните региони, а и за селските райони, по-рядко населените райони. Това ще доведе до децентрализиране на системата. Овластяването на потребителите е символично. Потребителите ще са в центъра на системата. Това е нещо ново в енергийния пакет, но е много важно това властянаване да се осъществи правилно и добре. Тук не става дума за тривиалност, Решението ще е сложно от техническа гледна точка и тук ролята на регулаторите ще е много важна. А именно, те трябва да осигурят системата да функционира гладко, да не се наруши и интересите на заинтересованите лица да бъдат защитени. И така, много нови предизвикателства. Ресурсите обаче са ограничени по отношение на човешките ресурси, на хората. Въпросът ми е как смятате да управлявате агенцията с намален персонал и с толкова много важни задачи пред вас. Вие трябва да осигурите чиста енергия за всички. Това е основната задача. Чиста енергия и достъпна енергия. Благодаря. От името на социалистите и демократите е следващият оратор. Госпожа Котар. Благодаря. Аз ще повторя въпроса си, който зададих, зададох и преди малко. Говорихме за ролята на Акер, що се отнася до прилаган, прилагането на зелената сделка. Вие отговаряте за координацията между регулаторите – но каква е вашата визия да опосредствате и да улесните тази координация? Okay, thank you very much. And now um, for Renew Europe, Mr. Peters. Thank you so much, and uh, I will also First of all, congratulate you, Mr. Благодаря. Искам господин Зиглер най-напред да, да ви позн... поздравя с а, вашето назначаване. И мисля, че това е добър сигнал а, за всички нас с нашите очаквания и, и вие ще отговорите на високо вдигнатата летва от вашите предшественици. Може а, вие всъщност в един момент да се убедите, че ние, нашата комисия, а, а, сме най-добрите ви поддръжници. Така че а, надявам се вие да запазите това тясно сътрудничество как, а, с нас, както вашите предшественици а, го бяха направили. И тъй като Вашата агенция има една изключително важна роля за сближаването на държавите членки и всички да се възползват от това. Видяхме от предходната презентация какви са ползите от това сближаване на пазарите. Така че тук става въпрос за общите ползи за европейските граждани и ролята на вашата агенция е неимоверно голяма именно за стимулиране на тази интеграция и допълнения към това виждам също така огромния потенциал на вашата агенция като един независим консултант, особено по едни такива изключително трудни и важни въпроси, трудни от технически характер. Така че добре дошли и с нетърпение очакваме да продължите сътрудничеството с нас. Благодаря ви, господин Блос от Зелените. Благодаря ви. Аз също най-напред бих желал да ви поздравя с тази номинация. Вашият пост е много важен и се надявам, че вие ще допренесете също така много за енергийния преход. Имам конкретен въпрос относно лицензиите за свободния достъп до данни, така наречените Open Data. Става въпрос за пазара за електроенергия. Дали всички данни ще бъдат достъпни. Става въпрос за данните, например, за конкурентни цени, ниски цени и така нататък. Това са обаче също така и бизнес данни и те не винаги са достъпни, което е бариера за е, друг вид е, предприемачи, за граждани и така нататък. Тъй като те трудно могат да получат разрешение, лиценз за ползване на такъв тип е, данни. Вие възнамерявате ли да премахнете тези бариери, тези спънки, за да гарантирате свободен достъп до данните? Освен това бих искал да ви попитам за вашите лични нашето лично виждаме от, относно ролята на ам, пазара на нашия континент и а, неговото вътрешно а, многообразие и а, от друга страна ефективността на тази инфраструктура. Интересно е, че също а, а, вие споменахте намаляването на търсенето на природен газ. Ние също разполагаме с списък за проекти от обществен интерес, свързани с изграждането на инфраструктурата за пренос на природен газ. Смятате ли, че подобни проекти могат да бъдат подпомагани? И не виждате ли конфликт на интереси? Ако няма други изказвания от страна на членовете на координаторите, аз в качеството си на координатор, искам също да ви задам въпрос. Имам предвид каква е взаимовръзката според вас между бедността и а, а, цените. Господин Поточник беше доста оптимистичен. Той каза, че а, ако ние а, насърчаваме конкуренцията, цените няма да се увеличават. Но ако погледнем вашия доклад, виждаме, че от 2008 година цените на древно за потребителите на домакинство се увеличават и са се увеличили с 28%. Вие предоставяте данни, като например в Гърция 35% от домакинствата не могат да да си плащат сметките да си плащат тока, водата, парното. И 30% също така от домакинствата в България. Така че, виждате, политическите цели а, може би понякога доста се отдалечават от социалната реалност. В някои страни, може би, for 14% of Italians, 10% of Spaniards and, and so on. I would like... Говорим и за други страни. 40% от италианците са италианските домакинства. And then, then now we go to the, to, to the uh, other speakers, uh, uh, uh Mr. Piper. Uh, uh... Други изказващи са. А, всъщност господин Пикер от НП. Господин Пипер, НП. Господин председател, аз също искам да ви приветствам и поздравя с нова, новите ви задачи. Вие познавате нашата комисия, както казахте, и знаете, че нашата задача е да създадем, да превърнем Европа в общ дом, регионите, градовете, за всички граждани. Вашето изказване ми беше твърде теоретично. Не знам какво конкретно бих могъл да кажа на моите избиратели. каква е добавената стойност на а, АСР, на вашата агенция. Да, говорим за повече координиране, повече прозрачност, ама това е много абстрактно. Това го разбираме, че е необходимо. Може ли е, да кажете къде виждате след 10 години ролята на агенцията и каква е конкретни, какви са конкретните ползи от вашата стратегия с вашата агенция да постигнете какво конкретно и за целта, от какво се нуждаете на политическо ниво. И аз мисля, че ако и гражданите ви разберат с, с това, и тук, разбира се, ще бъдете изцяло подкрепени. Sorry, no, next speaker. Yeah, thank you obrigado. Господин Золина. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето изказване и, и разбира се, ви пожелавам много успех в новата ви, на новата ви позиция. Очакваме с нетърпение вие да започнете конкретната работа, защото Разбира се, вие ще бъдете много тясно свързани с един от основните приоритети на новата комисия, а именно новото зелено споразумение. И със сигурност ролята на регулаторите и в частност на европейския регулатор ще бъде още по-важна, за да се гарантира прозрачност, мониторинг на отделните изпълнения на целите, въздействието върху ценообразуването в отделните държави членки. Аз съм бил многократно във вашата агенция, запознат съм с документите, които изготвяте. Знам колко много усилия се полагат и че вашата дейност цели улесняване на енергийния преход, промяната на живота в Европейския съюз, на економическата реалност, което означава, че и всеки един преход означава и промени. Тези промени означава ли, че ще доведат до някои регулации на пазара? Предвижда ли се създаването на фонд, който да предлага компенсации в рамките на енергийния преход. Мисля, че би било добре да се стартират пилотни проекти. И вие, разбира се, да предоставате достоверна информация, от която да се ползва новото зелено споразумение. Благодаря ви. Госпожа Вайс има думата. Уважаеми е, господин е, директор, благодаря за вашите уводни думи. Имам въпрос с изпълнението на вашата програма. Позволете, че може би въпросът ми ще ви се стори сходен с вече зададените въпроси, но той е по-друга гледна точка – конкуренцията в рамките на единния пазар какво означава? По-низки цени и по-голямо качество. Така ли? Това би било идеална ситуация, защото единния пазар е, е невероятно комплексен инструмент на Европейския съюз. Но когато става въпрос за електроенергия. Много често а, потребителите плащат доста по-високи цени и то за електроенергия а, внасена отвън. А, това въжи също така и за МСП. Те плащат, техните сметки понякога са много високи. Така че тази конкуренция в сектора е, е, електричество и енер... електроенергия всъщност води до високи цени. Как вие ще гарантирате, че пълното изпълнение и финализиране на единия пазар на електроенергия ще заработи добре и кои са според вас най-големите предизвикателства за постигането на тази цел? Благодаря ви. Госпожа Паулус. Благодаря ви. Благодаря, господин Циглерсен. Очакваме с нетърпение вашата работа. Каква е ролята на агенцията и ролята на регулаторите, когато става въпрос за конфликт или да не кажем конфликт, неразбиране или несъгласие между държавите членки? Аз съм от Германия, може би от Разбирате защо ви задавам този въпрос. Северен поток 3 в момента е тема изключително спорна у нас. Благодаря ви. Последният оратор е господин Фолкстар. Благодаря, господин Цинглерсен, за вашето интересно изложение. Вие засегнахте въпросите с големите промени и изменения в енергийния сектор. И в тази връзка искам да ви задам въпрос за новото зелено споразумение, предложено от госпожа фон Лайн. емисиите, въглеродните емисии трябва да намалят с 50-55%. И разбира се, вашата енергия ще има много сериозен принос за това. Как обаче да използваме повече възобновяеми източници и да интегрираме пазара на тези източници в Европейския съюз? И за да не се стига до такава небалансирана ситуация на твърде много енергия в едни региони и твърде малко в други. Какво се нуждаете вие от нас? Какво можем или а, колко повече трябва да се интегрират пазарите? Именно а, за да се стигне до тези цели, а, посочени от а, новия председател на комисията 50-55%. Какво може да ни посъветвате да направим? Вторият ми въпрос е следният. Мисля, че всички сме на едно мнение, че интегрирането на енергийните пазари а, е нещо положително, но това е твърде абстрактно, може би, защото ние се натъкваме на доста проблеми, когато погледнем отделни страни. Може би не всички могат или не искат да а, а, направят необходимите инвестиции, тъй като се не желаят да много да се интегрират, защото а, а, са по-протекционистки настроени. Как според вас тази ситуация агенцията може а, да помогне или да предложи решение? Какви инструменти може да предложите, за да ни помогнат от тази задъна на улица? Благодаря ви. Господин Циглерсън, имате думата. Разполагате с достатъчно време. Не се притеснявайте. Thank you very much, um, Mr. Chair. Thank you for the many, uh... Благодаря ви. Благодаря за всички зададени въпроси. Някои от тях са доста трудни. Честно казано, ще направя всичко възможно, за да ви отговоря. да отговоря на всички въпроси, на тези, които имам отговор и на тези, които все още нямам отговор. Тъй като още не съм поел поста си а, в Любляна. Ще отговоря в, на въпросите в тяхната поредност. Някой ще се опитам и да слея, тъй като са сходни. Така че започвам с госпожа Кавалю. Вие говорихте за повече правомощия на и права на потребителите и бъдещата еволюция на енергийните системи. Да, съгласен съм. Разбира се, че резултатите на пазара са много важни и решенията, които пазара предлага, защото с това са свързани много иновации. Когато имаме иновации, то тогава и, цените падат. Разбира се, че се нуждаем и от регулаторни иновации, които да вървят ръка за ръка с технологичните такива. Мисля, че това ще е тема, която ще определи и доминира нашите дискусии в агенцията, за да изберем адекватния баланс между регулаторни и технологични иновации. Как обаче ние ще се справим именно с намаления персонал? Ние не сме се отказали а, още от това да получим а, необходимите а, позиции, които са предвидени от законодателя, така че аз ще апелирам за а, приоритети и кое ще има най-голямо въздействие и кое ще допренесе за взаимно доверие. Това е много важен приоритет за нас и след това ще обърнем внимание и на, на другите аспекти. Защото това са сложни решения, когато става въпрос за работни места и за това. Разбира се, аз предпочитам да имам достатъчно сериозен екип, който да е способен да се справи с задълженията. Това е, разбира се, моят предпочитан вариант. Госпожа Котаяр, ако правилно произнасям името ми. Не се притеснявайте. По новото зелено споразумение. И също време ще отговоря и на въпроса на господин Фулсакс. Сега, не мога да отговоря конкретно по зеленото споразумение, тъй като все още нищо, с нищо конкретно не разполагаме като предложение – Предполагаме, че това ще бъде много сериозна работна програма, свързана с декарбонизация. Мисля, че електроенергийния сектор очаква вече тези предложения. И, ясна е посоката, в която ще, ще бъде еволюцията. Те се през идните 10-15 години, но трудно може да се каже как точно ще се декарбонизира а, а, отделните сектори, като транспорт, а, промишленост. Явно електрифицирането ще бъде, може би, най-често срещаното решение в посока декарбонизация. Въпросът е как да се интегрират системите, колко и технология ще се вгражда, използва и така нататък. И по този начин обаче е, основните, е, така най-общи приоритети ще бъде интегриране на отделните е, сектори и внедряване на повече технологии. Вие попитахте какво ние можем да направим в този контекст. Ние, разбира се, открито ще наблюдаваме новите тенденции, регулаторните решения от една страна – Разбира се, ние оставаме в тесен контакт с отделните национални регулатори, като от друга страна трябва да наблюдаваме и различията на местно ниво. Защото има ситуации, които са много специфични и може би те също трябва да бъдат запазени. Господин Петерсън, вие апелирате да се запази тясното сътрудничество между вашата комисия и нашата агенция. И аз с огромно удоволствие ще следвам тази традиция с вас. Конкретно вече можем да обсъдим под каква форма, колко често и така нататък. Имаше няколко, още една група въпроси за данните. Доколкото аз съм запознат, предлагам да се разграничава между два аспекта – предоставяне на данните под формата на, централизи... на центрове, където всъщност данните се предоставят на заинтересованите страни, като съответно със съгласието на собственика на, на данните. Мисля, че това вече работи в няколко страни. И от друга страна имаме данни за наблюдение, които понякога са с поверителен характер, които не могат да бъдат разкривани. Така че не знам вашият въпрос за този вид данни ли се отнасяше. Знам, че има данни, които са категоризирани като поверителни. Разбира се, когато започна, стъпя в длъжност и се запозная по-отблизо с тази информация, тогава ще мога да ви отговоря. А, тогава мога да ви дам и личното си мнение, не само в качеството си на директор по отношение на, на, на, на баланса. Баланса между а, континента, а, пазара, общия пазар, както и местните пазари, а, различията между тях. Аз лично предпочитам а, а, една комбинация от всички тези решения, където а, предлагаме местни решения за доставки. Те могат много често да бъдат по-изгодни от, в ценово отношение. Това е лично мнение, тъй като ме попитахте за това. И а, в бъдеще със сигурност ще се появят решения, които се определят не от цената на стоката, а от цената на услугата, тъй като енергийните услуги могат да доведат до различни ползи, тъй като цената на стоката е един аспект, но ще, към нея ще се прибавят и други аспекти, така че аз виждам една комбинация между тях. Не съм напълно сигурен, тъй като разполагам с малко опит. как ще се прилага технологията за прихващане, улавяне и съхранение на, на, на въглерода. Но в самото начало, когато и, а, беше предложено това решение, технологично решение, а, тогава всички вярваха, че това ще доведе до намаляване на цените. Сега виждаме, че разбира се цената на въглерода, не, цената на въглерода не е толкова спаднала, намаляла, защото всъщност се натъкваме на доста инфраструктурни а, проблеми, което означава, че ролята на адекватното ценообразуване, да, по какъв начин ще се образуват. Трябва да се вземат предвид всички нови предизвикателства, но това е личното ми мнение. Разбира се, още не мога да се изказвам официално от името на агенцията. I think in the future uh, one could probably see... Мисля, че за в бъдеще ще видим насочени към газовата инфраструктура и инвестиции, в които ще се намали доминантността на определени доставчици. Ако може да се използва безвъглероден газ, като се има предвид колко полезен е газа, ще има нужда от повече инвестиции, насочени към газа и електричеството за бъдещето. Господин председател, споменахте бедността и цените на енергията като ключови въпроси за много части на Европа. Мисля, че от гледна точка на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, е съвсем легитимно да насочим специално внимание към тези теми. И в миналото е имало политика, която да налага интервенционни цени за всички, вместо да се подпомагат по-уязвимите части от населението мисля, че по-добрият подход е да се насочват средствата към уязвимите части на населението. Що се отнася до въпроса за това, как да се премина към теорията, към практиката и как виждам бъдещето на агенцията след 10 години, Отговорът ми е енергийните пазари трябва да работят за потребителите, да бъдат ефективни и цените да са ниски. Това е една от основните цели на АЦЕР. Освен това, пазарите трябва да са отворени, така че новите и иновативни участници да имат своята роля, да има възможност за иновации. Това ще намалява допълнително разходите. И на трето място. Енергийната интеграция може да се окаже много добър начин за обезвъглеродяване на економиката. Това са е, трите отговора, които давам за потребителите.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 е, че един фонд за справедлив преход, който просто раздава субсидии за справяне с ситуацията, няма да има дългосрочен план. Но ако този фонд насочва инвестиции към преквалифициране, това ще има дългосрочни е, резултати. И ако се променят енергийните системи, преквалификацията в много случаи е доста смислена – не само що се отнася до възобновяемите източници на енергия и по-традиционните отрасли, но що се отнася и до уменията в цифровата сфера. Казахте, че има много време за отговор, така че ще ви дам пример. В своята работа пътувам доста. Пътувам до Китай, до Индия, и други подобни страни. По някакъв път се впечатлявам доста като отида в китайски супермаркет. Виждам една 80 годишна жена, която пазарува и плаща с мобилния си телефон и спори с менеджера на магазина, защото е намерила в интернет на друго място по-низки цени. Тоест, е, е, на възраст 80 годишна възраст тя е напълно е, електронно грамотна. В Европа нещата в общи линии не стоят точно по този начин, поне не с това поколение. При младите е различно, това е ясно. Но става дума за добиването на нови умения, да кажем за дигитални разплащания и прочие. Е, смятам, че ако се инвестира именно в дигиталните умения, това ще има по-дългосрочно положително въздействие. Въпроса за отношенията с държавите членки и по-чувствителната тема е Северен поток 2. Е, борда на регулиращите органи и АЦ трябва внимателно да следят законодателните мандати, е, дадени на, на е, регулаторните органи и какви точно изключения прилагат те. И е, това, че не го правят по политически съображения. Не мисля обаче, че агенцията има достатъчно правомощия да се произнася по ползите и отрицателните въздействия на подобни проекти за демократично избрани политици. Госпожа Вайс, зададохте въпроса едно от големите препятствия, пред които сме изправени. Както каза господин Поточник, е, когато пазарите са обвързани, и когато се използват интерконекторите, това вече е едно условие. Друг важен въпрос е да се види къде точно са необходими пазари на капацитет. Те, да, те трябва да станат възможно най-малко изкривяващи. И накрая нещо, което в момента може би не е проблем, но може да стане проблем за в бъдеще. Да има много отворен пазар, където новите навлизащи в пазара могат да, навлязат с нови нововъведения, а не само с традиционни решения. Това на този етап не е голямо предизвикателство, но може да стане по-нататък. Опитах се да отговоря на всички въпроси. Надявам се, че успях. Ако не, моля, задайте допълнителни въпроси. Благодаря много. Председателят изключва микрофона си. Пожелавам ви успех. Thank you. Thank you. Thank you.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 Please, we have to start. Be seated. Um, thank you. Thank you very much. Uh, Благодаря ви. Нека да преминем към презентацията на Европейската комисия на доклада за политиката за конкуренция за 2018 година. Ана Колучи, директор на Европейската комисия за енергетика и околна среда в Генерална дирекция конкуренция и господин Гийом Лорио, директор за информация, комуникации и медии, същата генерална дирекция. Моля, представете доклада. Става дума за политиката в областта на конкуренцията и по-конкретно елементите, засягащи цифровия отрасъл и енергетиката. Какво е положението в момента? Как са преразгледани насоките за държавна помощ в областта на енергетиката и околната среда? Много интересна тема. Давам ви думата. Разполагате с 10 минути за презентацията си и имаме общо час за обсъждане. обсъждане. Кой от вас ще започне? Колючи. Госпожа Колучи. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, и добър ден. За мен е чест да представя политиката в областта на конкуренцията и нейното прилагане в областта на енергетиката. Както знаете, енергетиката е много важна за всички отрасли на економиката и от гледна точка на конкуренцията. Отраслът се разглежда като силно регламентиран и регулиран. Инвестициите силно зависят от държавна помощ. Пазарите като цяло биват доминирани от големи фирми и държавите членки имат много различен енергиен микс. През миналата година, 2018 година, която е засегната от този доклад, както и е, през е, мандата, който приключва. Политиката в областта на конкуренцията положително реагира на призивите на сериозно правоприлагане в областта на енергетиката и по този начин да принесе за енергийния съюз. Действията ни бяха насочени основно към премахването на препятствия през свободното протичане на газ и електричество е, между държавите членки, както и обезвъглеродяването, сигурност на доставките и оперативна свързаност. Работихме с основно три елемента на в областта на антитръстовата дейност има особени проблеми при високата степен на концентрация на националните пазари, ограничената трансгранична конкуренция и предварителното приключване по някои мрежи. Газпром бе предмет на решение, което доведе до правно задължителни мерки. Газпром беше доминиращ доставчик на газ в няколко централни и източноевропейски страни. Европейската комисия се безпокоеше, че Газпром може да е нарушил антитръстовите правила а, чрез стратегия да се разделят на части националните пазари на газа по национален признак в 8 държави членки. Това всъщност е довело до високи цени на газа в 5 държави членки, по-конкретно при Балтийските държави, Полша и България. И така, с налагането на тези а, задължения върху Газпром, значително променихме начина по който действаше Газпром и се погрижихме пазара на газа да може да се радва на същите ниски цени, като останалата част на Европа. Вторият случай, който искам да спомена, е свързан с свободното протичане на електричество между Дания и Германия. Решението е прието в края на миналата година и е свързан с работата на Телнет, оператора на мрежата в Дания бяха въведени е, правно задължителни ангажименти за Телнет. Проблемът беше малко по-различен тук. Ставаше дума за това, че комисията се безпокои. Безпокоеше, че Телнет систематично ограничава е, мощностите при е, междусистемните връзки, идващи от прибалтийските страни през Дания към Германия тези, това електричество идваше на ниска цена, но не можеше да премине към Германия и с това немските потребители бяха лишавани от възможността да ползват електричество на по-низки цени. В рамките на пакета за чиста енергия са разпределени определени елементи за отваряне на капацитет за електричество. Това е в областта на мерките, които са от антитръстово естество. За държавната помощ. Миналата година приехме немалко схеми, свързани с възобновяемите източници на енергия, както и комбинираното производство на електроенергия и, и топлина. В е, много държави членки е, подобни схеми вече са проверени за държавна помощ и са позволени, но те трябва да бъдат свързани с насоките за е, защита на околната среда. Това доведе до определени последици. Например, в Германия през последните три години спаднаха с една трета цените на възобновяемата енергия. Другия въпрос е механизма за капацитета. Възможност да се предоставят а, възнаграждение на тези, които предоставят капацитет. В допълнение на приходите, които получават от това, че са изпратили към мрежата електричество, за да може да имат стимул да инвестират в нов капацитет. Миналата година такива решения бях прияти за Белгия, Франция, Германия, Италия, Полша и Гърция. Във всички тези случаи е, Европейската комисия направи оценка на условията, при които е предоставена държавна помощ. Същевременно се изискваха конкретни реформи на пазара, за да може регулаторните проблеми да бъдат коригирани и това да не доведе до спадането на стимулите е, инвестициите да, инвести... Е, да идват и в други форми. И накрая. Публичната подкрепа е, за обвързването на енергетиката с околната среда нараства значително в Европа и тя вече е заявена твърдо през 2014 година, увеличи се значително през 2018 година, увеличи се сигурността на доставките, увеличи се обезвъглеродяването без ограничение и трансгранично прехвърляне, вземайки предвид на мащабите, за които говорим. Всички мерки за подкрепа от държавите членки, свързани с екологизиране на енергетиката, реално са почти една втора от всички е, държавни помощи в Европейския съюз. През този период Европейската комисия е взела 241 решения, които престичат от различни отрасли, възобновяеми източници на енергия механизми за капацитет, енергийно интенсивни потребители, социални последици, чиста мобилност. Виждате доста голям е, спектър от дейности. Започнахме оценка на тези правила през януари тази година, за да видим дали са подходящи и всичко това започна в контекста на проверката на пригодността. За нас е важно също да се подготвим за новата зелена сделка за в бъдещето. Това означава, че ще трябва да адаптираме новите насоки към новия пакет за чиста енергия, прият миналата година, да се адаптират насоките също и към технологичния напредък и новите възможности – да кажем, по-рано нямаше насоки свързани с водорода или с съхраняването. Нещо, което ще е много важно за обезвъглеродяването за в бъдеще. И да се вземе предвид еволюцията в енергийния трясъл, Факта, че ем, се води до промяна към мобилност с ниски емисии. Това са все елементи, които трябва да вземем предвид. Но там нататък можем да чуем колегата Ванден Кастъл, който може да обясни за проверката за пригодността. Наистина ние анализирахме периода 2012 и 2014 година. Много от мерките ще предприяти тогава, ще приключат следващата година и периода и законодателството, което ще бъде преоценено за пригодност, включва различни области, като например проекти от общ интерес, насоките за околната среда, авиацията, насоките за преструктуриране, експорт и кредитните насоки, така че това е един много голям и, и разнообразен е, пакет. Започнахме с публични консултации. Е, първата фаза приключи през юли тази година. Е, предмет на тези консултации бяха специфични правила Разпратихме анкети. Анкетите трябваше да бъдат подадени е, до края на октомври и в същата схема бяха проведени различни проекти за авиацията и за някои други проекти и области. Проектите приключиха за изследването и развитието и иновациите, тези насоки и свързаните с тях консултации ще приключат следващата година. Имаме един, едни предварителни заключения до момента. Е, нашата идея е да видим дали разпоредбите и правилата са все още годни Нашето съвременно заключение е, че правилата като цяло функци... функционират добре, но има и много технически въпроси, които трябва да бъдат анализирани по-тясно. Преди да вземем решение дали някои от правилата трябва да бъдат заменени с други. Следващите стъпки. Работим по обобщението и събирането на данните – които идват от различните проучвания. Те ще залегнат в един работен документ, който ще премине през регулаторния контролен надзорен борт. Това ще се случи в началото на следващата година. След това трябва да се вземе решение дали има нужда от е, минимални технически адаптации или ще трябва да има преосмислене, цялостно преосмислене на правилата. Ако се вземе второто решение, ще трябва да има оценка на въздействието и да се проиграят различните опции, след което ще има съответната законодателна промяна. Това е накратко къде се намираме в момента в проверката за пригодност. Давам думата сега на господин Лорио по въпроса за цифровизацията. Здравейте, казвам се Гиом Лорио и аз оглавявам дирекцията за информация, комуникация и медии и антитръст правилата, злоупотребата с е, сливанията и ИКТ технологиите. Т.е. в обхвата се включват големи и малки компании. Ще ви дам преглед на нашите дейности през последните години, а също така и политическите дискусии, които, бяха, които проистекоха от доклада на специалните консултанти. Специално става дума за конкуренцията в цифровия пазар. Навсякъде е цифровизацията, това се знае и в транспорта, и в други области. Така че за това имаме и специална дирекция за цифровизацията. За правоприлагането в онлайн пазара и ИКТ пазара, тук има няколко штранга, които включват някои казуси против Google а също така правоприлагането засяга и разпределението на услуги. И така, конкуренцията в областта на цифровите пазари. И то най-вече Google. Тук имаме проблеми при правоприлагането Имаме трето решение през 2019 година срещу Google, а именно онлайн рекламния пазар и търсачките. Комисията смята, че Google прилага изключващи практики в рекламния пазар. Ние имаме много такива примери при Google Android. Това го установихме през 2018 година. Мобилните Android платформи бяха в фокуса на проучването, а и Google Shopping през 2017 бе въведена тази платформа. Там също имаше нелоялни практики за конкуренцията. Ние приехме серия решения. Това са спорни въпроси. Вече те се разглеждат в съда. Повечето засегнати страни в тези дела подкрепят комисията. Те ще се точат обаче още месеци. Имаме и вървящи разследвания, някои от тях са публични и тук имам предвид разследването от миналото лято срещу Амазон в областта на данните, свързани с пазарите. Това е публична информация – това разследване тече в момента и ние искаме да разберем дали Амазон използва данни на трети страни и продава тези данни, за да притисне своите конкуренти. Имаме и още един казус за електронните книги с Амазон. Това беше преди няколко години. Има и е, казус и дела, които се водят с Apple и Spotify, но те не са публични за момента. Така че всички тези дела засягат различни практики, различни пазари. И това зададе въпрос за това до каква степен в някои пазари съществуват конфликти на интереси между ролята на платформата и позицията на пазара на тази платформа. Повдигат се много сложни въпроси. Най-напред трябва да се разкрият такива <clears throat> ситуации и след това да се види дали става дума за нелоялни практики. Комисията работи на тези случаи. Използваме за тази цел и докладите, специалните доклади, които ни се предоставят. Искаме да разберем как да запазим конкуренцията между платформите, защото платформите по принцип трябва да бъдат защитени, но от друга страна а, когато платформата агира като, действа като регулатор, то тогава трябва да се на поставеността между платформите, а и в самите платформи, за да може да има равнопоставена и честна конкуренция. Това е нещо, което за нас е много полезно, за да утвърдим, че практиките са лоялни и практиките се случват в една нова система, екосистема, Въпросът за данните е много важен. В зависимост от данните, стоеността на... В зависимост от пазарите, данните играят различна роля. Те могат да бъдат използвани в ущърп на конкуренцията. Например, при моменти на сливания, тук има въпрос, тук се задава въпроса за Microsoft и свързаните с Microsoft платформи – И така очакваме решенията на Европейския съд. Много важно е за комисията да спечели тези дела. Сега, освен тези въпроси, се задава и въпроса за онлайн разпределението и онлайн търговията. Има някои практики, които са прекалено ограничителни между доставчиците, дистрибуторите и то не само когато става дума за ограничение в рамките на единния пазар и е, в трансграничните операции. Тук комисията прилага член 101 и 102 като защитава интересите на потребителите да се движат свободно и с вътрешния пазар на, на Европейския съюз. Има някои случаи, е, свързани с лицензите и продажбата на продукти, където има прецеденти и където се очакват решения, съдебни решения. Комисията е решена конкуренцията да взема предвид и трансграничните ограничения. Комисията ще преосмисли насоките за вертикална дист... но разпределение, вертикална дистрибуция. Това са нови онлайн практики, но и решенията за тях също са много интересни, защото те засягат електронната търговия. И накрая ще ви даме преглед за вида правоприлагане на цифровите пазари. Имам предвид тук пазарите на чипове. Кваркъм казуса е интересен тук. Ние видяхме, че те са злопотребили с доминиращата си позиция, продавайки чип чипове за мобилни телефони. В момента делото се гледа в съда и Последното решение от този вид беше преди 18 години една временна мярка срещу Бродком, когато също ставаше дума за доминираща позиция на пазара. Тогава се приеха временни мерки за спиране на изключващи практики в пазара на чипове. Ние смятахме, че ние сметнахме, че тези практики заплашват всички производители на модеми и въобще производство в Европа <clears throat> в този сектор. Ние използваме всички инструменти за правилно правоприлагане, прилагане, където смятаме, че интересите и на потребителите и конкуренцията са застрашени. Но естествено, при вземането на подобни решения, преди вземането на подобни решения, трябва да се съберат съответните данни и доказателства. Благодаря, казва председателят. След тази презентация ние може да започнем с нашата дискусия от името на НП. Госпожа Вайс. Благодаря. Както бе споменато от господин Зилерсен преди малко, а, ние разбрахме, че в бъдеще ще трябва да знаем дали конкуренцията в енергийния пазар е гъвкава и отворена за приемането на нови технологии. За това искам да ви попитам – как инструментариума за конкуренцията може да продължи да допринася за прилагането на амбициозната зелена стелка, или как може конкуренцията да ни помогне при декарбонизацията и при въглеродния преход. Какво трябва да се преосмисли и да се преправи по отношение на конкуренцията в енергийния сектор? От социалистите и демократите няма никой. Реню. Благодаря. Докладът казва, че комисията ще защити един отворен пазар в името на потребителите. Е, в същото време се говори и за ефективни економически, економични практики. Но в някои страни конкуренцията е застрашена и това е в ущърп на потребителите. В Унгария цените на енергия са замразени от правителството. Това означава ниски цени за потребителите, но и банкрут за някои компании. Ситуацията обаче се промени. След спада на цените в Унгария има увеличение и то е значително в Унгария. Проблемът е, че правителството все още прави сравнение с цените от 2014 година, което е подвеждащо. Смятате ли, че честната конкуренция, принципа на честната конкуренция и прозрачност на цените се прилагат, се прилага като принцип в Унгария? От името на зелените – Искам да говоря за е, въглеродно-неутралната економика. И ясно е, имаме предизвикателства тук и то не само в областта на политиката и преодоляването на употребата и използването на твърдите горива, но също така и в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергии и енергийните общности. Там също виждаме предизвикателства. Трудно е да се отвори енергийния пазар за малкомащабни потребители, така че явно е тук трябва да има нови стандарти. Оценката на комисията казва, че трябва да има предварителни условия преди възобновяемата енергия да бъде разпространена на пазара и преди CO2 емисиите да могат да бъдат значително намалени. Всичко това повлиява на достъпа до ефтин капитал, стабилизиране на цените, цените на квотите и сертификатите – намаляване на цените за потребителите и допълнителна печалба и балансиране на пазара на услугите, както и допълнителна гъвкавост на енергийните доставки. Това са всичко предварителни условия, които трябва да бъдат осъществени. Въпросът ми е как може вие да създадете тези условия, така че да се постигнат целите за 2030 година и как може да се опосредства един справедлив енергиен преход за цялото общество. For... Много ви благодаря. Никой няма от името на Идентичност демокрация от ЕКР, господин Тамашовски. Добър ден, благодаря ви. Имам въпрос. във връзка с държавната помощ в енергийния сектор. Правилата за държавна помощ предвиждат, се предвиждат в определени случаи – когато е на лице така нареченият енергиен статут. Това означава, че не могат да бъдат модернизирани всички а, инсталации, например, а, за отопление, централно отопление. Така че инвестициите за енергийна ефективност в това отношение трябва да дойдат от да е така че комисията възнамерява ли да преразгледа именно в това отношение правилата за държавна помощ, за да бъдат възможни модернизации на инфраструктурата в подобни сектори. Non, de votre présentation. Je voudrais vous interroger sur le sujet des concessions Благодаря много за презентацията във връзка с хидроелектрическото енергия. Осем държави членки Австрия, Германия, Португалия, Швеция, Великобритания, Италия и Франция са получили предупредителни писма по отношение на директивата от 2014 година за електроцентрата за електроцентралите в Франция са повдигнати въпроси за 550 обществени поръчки и факта, че няма конкуренция в областта. Е, но това води до абсурдни последици, защото всеки частен концесионер – би се борил за постигане на печалби, вместо да се бори за сигурност. Това означава, че може да се доведе до проблеми и при управлението на водите, може да доведе и до економически въздействия, защото може да се увеличат цените на енергията към потребителите. Е, комисията възнамерява ли да преразгледа директивата от 2014 година, за да може е, водно електроцентралите да бъдат извадени от задължителната конкуренция? Това е услуга от общ интерес и е, следва да бъде изключена. Не може да се предлагат тези електроцентрали на концесионери само и само за да има конкуренция. Благодаря. Благодаря ви. Аз също имам въпрос, ако позволите, като аз съм също член на комисията. И отчасти този въпрос е личен. Става въпрос за темата, с която започнахте вашата презентация. Газпром – и позиционирането на Газпром на е, европейския енергиен пазар. Въпросът ми е по-скоро провокативен, не толкова технически. Защо комисията е толкова безпомощна спрямо Газпром? Ако погледнем решението от 2016 година относно газопровода ОПАЛ, решение, което е отхвърлено от Европейския съд, става ясно, че явно има някакъв проблем с нашата политика. И сега оставаме с впечатлението, че явно имаме проблеми с е, изпълнението през последния мандат. Имам предвид и прегледа на директивата 2014 година. Това засяга и Газпром, разбира се. Тоест, ефективни ли сме? Няма как да избягаме този въпрос. Защо е такова отношението ви към тази компания, която очевидно представлява такъв проблем? Тя е проблем не само за някои държави членки, но и нарушава правилата за конкуренцията защо комисията не може да постигне ефективни резултати. Yes, yes, you have now time for answer. I'm Имате думата за отговор. thank you very much uh, for all uh, your questions. Благодаря ви за въпросите. Ще отговоря в тяхната поредност. Първо на въпроса на госпожа Вайс. А именно по какъв начин комисията може да гарантира за ефективността на правилата за конкуренция по отношение на зеленото споразумение, как да гарантираме открита и гъвкава конкуренция, която да бъде от полза и от помощ за енергийния преход. Необходими са два вида дейности. Първо, от една, от една страна а, политическа дейност, от друга страна изпълнение. По отношение на изпълнението, комисията е следвала доста стрикна политика по изпълнение през последните години, защото само по този начин не може да гарантираме доброто функциониране на пазара. Това е базата, основата за енергийния преход в крайна сметка и той да бъде по един а, поносим начин за потребителите. Тоест всички законодателни актове а, а, трябва да бъдат изпълнени. Това въжи за сливанията, за антитръстовото законодателство и така нататък. И след това, естествено, под политическа гледна а, точка. А, става въпрос за държавната помощ. През последните години ние наблюдаваме ползите от тези правила. И, между прочим, ние вече приключихме проверката за пригодност, получихме доста информация и обратна връзка от различните заинтересовани страни и те признават, че този инструмент, държавната помощ, работи добре. Въпросът е да се запази тази положителна скорост и да се пренесе това а, и за зеленото споразумение за предприемачите и за потребителите. Анализирахме правилата за държавна помощ и а, някои от тях установихме, че те не са ам, ам, достатъчно а, адаптирани за новите технологии, като например ам, прихващане и съхранение на въглерод и други. Така че ние а, трябва да модернизираме новия политически инструмент а, и да включим а, целият този процес на декарбонизиране, за да постигнем нашата цел до 2050 година. И с това отговарям на един друг въпрос, свързан с темата – господин Ниниста от Зелените. А именно, как ще гарантираме правилата за държавна помощ да бъдат в съответствие с а, нашите цели за декарбонизация и в същото време да а, запазят баланс между разходи и ползи. Разбира се, че ние имаме тези два елемента предвид, когато изготвяхме анализа и прегледа на правилата за държавна помощ. Разходоефективността ще бъде на лице, когато субсидиите, предоставени на държавите членки, останат пропорционални, адекватни. Така че това са част от проблемите, които анализираме. Също времено Други елементи, като конкурентно способност, също а, взимаме предвид, и то много старателно, и се опитваме да балансираме между различните елементи. Достъпност на цените. Беше даден примера с ценообразуването и е, ценорегулирането в Унгария. За да бъде електроенергията достъпна, вие трябва да привлечете всички заинтересовани страни на пазара. Доставчиците на енергиен пазар, конкуренцията между тях, както за цената на доставката, но и разбира се за другите елементи. Ние се опитваме именно да насърчаваме конкуренцията с всички наши политически инструменти, включая и директивата за електричеството в, като част от общия енергиен пакет. в някои държави членки очевидно ще има изключения, ще се налагат и приемането на изключения за това свободно ценообразуване, защото има доста уязвими групи потребители, за които е необходимо регулиране на цените. И при такива извънредни случаи, разбира се, може да се запази регулираното ценообразуване за да не се стигне до по-голяма сегрегация. Така че виждате, от една страна ние сме подготвили законодателно предложение, което задава насоката, курса за държавите членки и от друга страна политиката за изпълнение, налагане, насърчаване на конкуренцията. и където смятаме, че регулирането на цените на цена на едро може да се окаже в ущърп, в крайна сметка, за потребителите. Концесиите за водно-електрическите централи – Да, ние изпратихме множество писма до определени държави членки, включая и Франция. Между впрочем, има а, такова дело а, в областта на конкуренцията. Специално ситуацията във Франция, тъй като това беше и въпросът ви, виждаме, че концесиите там се държат от а, ам, а, едно единствено предприятие, без никак, няма конкуренция. Тоест всички тези концесии се управляват по еднакъв начин с, а, а, и се предоставят а, достъпни цени за крайния потребител. И това е идеята, когато се привнесе и конкуренция в, сред концесорите. Да се предостави най-добрата оферта и съответно да бъде избран а, а, доставчика. Вие трябва да гарантиране за това, че операторите ще управляват концесията по най-добрия ефективен начин – и да изпълнят своите задължения спрямо обществеността. В други държави членки тази е, система работи добре. И същите оператори, е, които са във Франция, също имат желание да се конкурират и с други доставчици на други пазари. И това работи добре. Така че мислим, че ако се отвори пазара на концесиите за повече конкуренция, това ще бъде от полза за потребителите. По въпроса за Газпром. Защо ние сме толкова безсилни? Ще ви отговоря честно решението, което беше взето миналата година с нашите ангажименти. Това решение ни позволява да предприемам многобройни действия. И това сме го направили. Съдействие в полза на пазара и потребителите – Тези конкретни ангажименти, които са правно обвързващи съгласно решенията, ще променят поведението на Газпром в конкретните държави членки. По този начин ще може да се направи сравнение между цените на друго място и в съответните страни. Нашите ангажименти са много а, а, силни и ние наблюдаваме тяхното изпълнение също от страна на Газпром. Нашият опит в комисията с подобен вид решения е много положителен. Това са а, много полезни а, ангажименти и решения. Така че комисията наблюдава изпълнението на ангажиментите – и тяхното следване. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако има още въпроси, с удоволствие ще отговоря. Thank you very much. Uh, anybody else for you? Yeah. If not, then uh, uh, thank you for your presence and for your... Други въпроси. Благодаря за презентацията, за въпросите, за отговорите. С което ние приключваме а, дискусията по тази точка. Разни въпроси. Точка 10 няма. Следващото заседание ще бъде на 4 декември 2019 година тук в Брюксел. Това ще бъде съвместно заседание между а, нашата комисия и комисията по транспорт. And coordinators meet uh, uh, past uh, uh five past. Uh. Дания на координаторите пет и половина.